Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Уважаеми колеги, добро утро. Вече сме достатъчно на брой, въпреки че не всички са дошли. Но имаме кворум, за да можем да започнем с гласуването. По време на гласуване. Понякога са ни нужни и картите за гласуване. Да, може някой да си е забравил и картата за гласуване, но се надявам, че повечето от вас са ги взели със себе си тази сутрин. При така, преминаваме към гласуване на доклада на Алюс Петерле, свързан с съобщението на Комисията за действия срещу рака. Европейско партньорство. Имаме и списък за гласуване. Започваме с изменение 31, което е идентично с 32. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. И тре две за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 и 34 то изменение са идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 51 с устно изменение от докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Също се приема. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 39 за против, въздържали се, също се приема. Сега компромисно изменение първо. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към 56-то. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Третата част отпада. Компромисно изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 64-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 65-то за? Против? Въздържали се? Приема се. И 3-4 за? Против? против, въздържали се, приема се. И трепет за, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 67-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. И 3, 14 за,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 ИТРЕ 12. Отново разделно гласуване по първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втората част. За? Против? Въздържали се? Приема се. ИТРЕ 13. За? Против? Въздържали се? Приема се. Отново от Комисията по защита на жените изменения. Осмо разделно гласуване по първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 74-то изменение, сусно изменение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И Тере 15 отпада. Преминаваме към 75-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 17 с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 76-то изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение трето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 79 за. Против? Въздържали се? Приема се. 80 Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 81 отпада. Преминаваме към изменение първо. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение от Комисията по защита правата на жените. А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение второ. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Госпожо Първанова, приехме много от вашите изменения. Всичко премина много добре. И Требе, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Отново от Комисията за защита правата на жените изменение да е за, против, въздържали се, приема се. Отново от същата комисия изменение е кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Отново от Комисията правата на жените изменение F за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 10 и 11, които са идентични. Има разделно гласуване от предложена страна на социалистите. П по първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. По втората част, кой е за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 и а, предложение предложението от Комисията по защита правата на жените за против въздържали се приема се. 16. Против въздържали се приема се. 17 и отново предложението от Комисията по защита на жените за против въздържали се също се приема. 18 изменение и изменението от същата комисия. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 19 и отново изменение от Комисията правата на жените са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Предложение от Комисията за защита правата на жените М. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Отново същата комисия изменение Н. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 20 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 и 23 са идентични, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение от Комисия за защита правата на жените и за против въздържали се приема се. 24 и 25 са идентично. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 26 за? Против? Въздържали се? Също се приема. 27 изменение за? 20, а, против? Въздържали се? Приема се. 28 за? против, въздържали се, отхвърля се, 29 за, против, въздържали се, приема се, 30 изменение за, против, въздържали се, също се приема. И така преминаваме към окончателното гласуване с електронните карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Това е един убедителен резултат. 56 гласа за, няма против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика господин Петърле и пожелавам успех в борбата срещу рака. Знам колко е ангажиран господин Петерле в тази своя кауза. Благодарим и на секретарията за съдействието. Сега от Рака преминаваме към Балтийско море докладчика иска да вземе думата. Ана, Ана Розба. Господи, благодаря, господин председателю. Вие видяхте, че а, някои неща ги изключих. Искам да обясна защо. А, започва с изменение второ. При последното изречение за него става въпрос – Искам последните две думи като последните две думи да се премахнат. Иначе съм съгласна. Изменение 13. Там не съм дописала нищо, тъй като трябваше да първо да видя какво ще се случи с наименуването е, Русия. Имахме и предишна резолюция, където Русия беше включена. Ето защо а, аз съм съгласна с а, е, това изменение. Така че гласуваме за. Следващото изменение е 16-то относно почезащите препарати. С а, е, това изменение съм много съгласна. На последно място, 18-то изменение, при него всичко е наред, но искам да допълня нещо. В рамките на Европейския съюз защитаваме един принцип, а именно принципа замърсителя плаща. А този замърсител в Балтийско море не е само а, а, Русия. Нека за това да направим едно допълнение към изменение 18. Ако можем да направим а, допълнение, че замърсителя, а, замърсителя плаща, а именно, че по този начин ще обвържем и Русия. Добре, казва председателя. Е, иначе по време на гласуването е малко трудно да се правят а, такива допълнения. По време на устните изменения има конкретни формулировки това беше добро предложение, но а, не, не се вписва в тази резолюция. Добре, чухме разяснените от страна на докладчика. Ще зачеркнем последните две думи, както предложи докладчика, защото има и други видове а, риба. И така можем да преминем към гласуването. Изменение второ. Кой е за?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 Приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 16-то изменение с устно а, е, изменение. Не, извинявайте, а, пропуснахме 15-то. Кое е за? Изменение 15-то за, против, въздържали се. Приема се. Нека проверим. Моля, гласувайте с електронните карти по изменение 15. Край на гласуването. Да, все пак е прието. 16-то изменение, което е устно изменение с, за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега крайното гласуване. Моля, гласувайте с електронните карти. Край на гласуването. Също убедителен резултат. 55 гласа за, няма против. Поздравления за докладчика. Нека тя се покрижи за това, че морето да остане чисто и за бъдеще. Обещават. Да, много добре, ние ще ви подкрепим. Сега преминаваме към следващата точка, по която трябва да гласуваме. Това е 11-та точка – това е програмата Козлодуй. Докладчик Антония Първанова. Добро утро. Искате ли да вземете думата? Uh, Искам да изразя своята благодарност към всички докладчици в Сянка и помощта при подготовката на докладът, който е първият ми доклад – исках да постигна успеха на господин Петърле. Сигурно ще остана само с най-благородна завист към него. Благодаря на колегите от Зелената партия. Под... Аз подкрепям много от измененията. Постигнахме някои компромиси. Имаше и несъгласия. 120 милиона за окончателно погребване на отпадъците. Много важен въпрос, но не успяхме да постигнем пълно съгласие по този въпрос и се надявам, че при гласуването ще стигнем до решение. Благодаря ви, госпожо Парванова. Истината лъсвам винаги по време на гласуването. Сега ще видим какво ще се случи. Сега изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Dagegen Enthaltung. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11. Разделно гласуване, първа част. За. Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 35 за. Да си погледна бележките, казва оратора. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Чувам някой да говори на италиански. За съжаление не разбирам. И така, 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Проверяваме 40-то изменение и гласувайте. Край на гласуването. Ами, правилно съм преценил, макар че силите са равномерно разпределени. Четиридесет и две 15, 16 изменение гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Едно, за, против, въздържали се, приема се. Две, за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към четвърто изменение, разделно гласуване, първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и три за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и седем за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за. Не, казва председателят, 28 пада. Следващото е 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 пада. 6, който е за, против, въздържали се, приема се. 29 и 30 са идентични. Който е за, против. Въздържали се, отхвърля се. 7 за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 Въздържали се. Приема се. Сега окончателното гласуване. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. много голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. 47 за, 7 против, 1 въздържал се. Поздравления за госпожа Парванова по атомната електроцентрала Козлодуй. Много труден въпрос. И сега стигаме до 12-та точка от дневния ред. Новите храни. Докладчика е Картика Лиотард. Става дума за проекто регламент на второ четене. Давам думата на докладчика госпожа Лиотард. Искам да поздравя всички ви. Не искам да удължавам прекалено дълго второто четене. Предишно, предишното, предишното разглеждане беше, документа беше прият с голямо мнозинство, затова ние решихме текста да остане максимално близко до варианта, който излезе след парламентарния процес. Целта на този документ е да видим какво става, когато дадена храна се пуска на, на пазара. Интерес. Ние искаме да, да опазим природната среда и здравето на хората. Новите храни се произвеждат с нови технологии. Храни, които не са били пускани на пазара преди 15 май. Това са храни, произвеждани възоснова на нанотехнологии за чиято безопасност няма еднозначно мнение. Ето защо е необходима, необходима научно обоснована оценка. Ето защо в доклада се изисква оценка на риска от страна на Европейската агенция за безопасност на храните. Преди един, да се издаде разрешение за един продукт, трябва да се, издад, трябва да се направи оценка и за храни, произведени с нанотехнологии, трябва да се иска предварително разрешение. Що се отнася до приложното поле на документа, парламентът изрази своето становище по този доклад, както и по предишни резолюции за е, храни от клонирани животни. Не става дума само за безопасност за консумация от хора. Тук се изправяме пред поредица от е, проблеми, свързани с клонирането на животни, като, например, е, хуманно отношение към животните, етични съображения и други. Парламентът смята, че този въпрос не може да бъде обхванат напълно в парламентарен дебат и затова трябва отделен законодателен акт за клонираните животни. Тоест, въпросът за клонираните животни не може да влезе в документа за новите храни преди тези храни да бъдат пуснати на пазара, трябва да се, продаде, да се проведе задълбочен дебат. В обща си позиция съветът се доближи до позицията на парламента по много от въпросите. Например, що се отнася от дефиницията на нанотехнологиите, традиционните храни. Само в областта на клонирането не успяхме да постигнем компромиса. Ако погледнете общата позиция на съвета и я съпоставите с позицията на парламента, ще видите, че има много прилики. Новият комисар ще дойде при нас за размяна на мнения и ние ще повдигнем този въпрос. Искам да повторя призива към комисията новите правила да влязат в сила на време. Що се отнася до нанотехнологиите, съветът и парламента е, имат е, сходни позиции. Нанотехнологиите се развиват е, много бързо. Това е област на приложната наука и в е, бъдеще би трябвало дефиницията да се коригира в зависимост от развитието на науката. Етикетирането на нанотехнологиите би трябвало да посочва, че става дума за нови храни. Дори и тогава, когато се прилагат нанотехнологии, това трябва да бъде записано на етикета. Що се отнася до е, истински е, храни, е, естествени храни, като плодове, зеленчуци, идващи извън общността, трябва да се прилага обикновена разрешителна процедура, за да можем да изградим документация за безопасните храни. Парламентът е извършил много работа по този въпрос. Мисля, че това са основните въпроси, които трябва да разгледаме, но смятам, че ще успеем да постигнем споразумение. Това е от мен. Благодаря на докладчика за нейното изказване и за въвеждащите думи свързани с а, тази обширна тема. Предложение месото от клонирани животни да се изключи от този регламент, както и проблема с нанотехнологиите, с който трябва да се занимаем по-подробно. Има много колеги, които искат да вземат думата. Преминаваме към докладчиците. Сянка, госпожа Юзол има думата. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también a la señora ponente. Realmente esta, esta es una, una... Благодаря на докладчика. Това е едно много важно предложение за сигурността в доставките на храните, а както и от голямо значение за промишлеността, най-вече за малките и средни предприятия. Нанотехнологиите и наноматериалите е една важна тема, която трябва да бъде проверена и проучена. Има такива материали, няма нужда да се спори по този въпрос, но как да се подходи към тях, трябва да има научни доказателства и, и изследвания. Може би тази полемка, която се води, е по-скоро идеологична и темата имам преди свързана с клонираните животни. Има е, растения, които се клонират от е, десетки години и никога не е имало проблеми с е, това. При клонирането на животни проблемът е такъв, че агенцията отговаряща за сигурността на храните, казва, че няма проблеми с самото месо, но става въпрос за здравето на клонираните животни. Разбира се, съществуват проблеми като това, че животните са жизнеспособни, че се разболяват, но няма проблеми свързани с сигурността на храните. Да, може да се забранят. Но ако това предложение се отхвърля от парламента, то тогава трябва да изготвим наше собствено предложение, както каза комисаря. Хранително-вкусовата промишленост има нужда от това законодателство. Това е една нова а, тема. И ние не трябва да блокираме този въпрос. Това е технология, която не се прилага в Европа или рядко се прилага в Европа, но не искаме за бъдеще да наложим забрана. Просто трябва а, да се правят повече проучвания, трябва да се подобри здравето и хуманното отношение към тези животни. Ето защо а, не можем и да наложим пълна забрана на, от страна на трети страни, защото има страни, които внасят а, меса от клонирани животни и ние не можем нито да го контролираме, а, нито да проследим процеса на производството. СТО също ще ни наложи забрана и ние няма да можем да се справим. Аз изразявам моето лично становище. А, можем да забраним ам, първото поколение, но не и а, тяхното потомство. Както и комисаря спомена, можем да изготвим специално предложение. Това е моята позиция. И като потребител, разбира се, ще се притеснявам повече за наноматериали, които не са били проучени и изследвани добре, отколкото за храни, хранителни съставки, които произхождат от клонирани животни. Това беше моето мнение. Това не е единствения проблем, който съществува с това законодателство, свързано с клонираните животни не само от гледна точка на научните изследвания, но и от етична гледна точка. Това не може да доказателство а, или причина да се гласува за или против а, това предложение. Комисарят също предложи да се ам, извърши проучване и да се проучи по-добре то, този проблем и да се изготви предложение. Благодаря, казва председателя. Следващият оратор има думата. Much, uh, shadow... Благодаря, господин председател. Докладчика Цянка от нашата група е, не е в състояние да присъства и ме помоли да говоря от нейно име. Е, е, С и да е, сме неудовлетворени от общата позиция на съвета, тъй като тя не отчита загрежеността, изразена от парламента на първо четене, като например за хранителните продукти от клонирани животни и тяхното потомство, които да бъдат изключени от обхвата на предложението. Нашата докладчица Сянка съответно подкрепя връщането на тези изменения, приети на първо четене, към второ четене, но желая да отиде и по-далеч, е, настоявайки да се предвиди изрична разпоредба за забрана в самия регламент. Наред с е, измененията за е, клонираните животни, е, хранителни продукти, внасени от трети страни също се забраняват, ако са от клонирани животни. Има прецеденти в това отношение, например за хормоните. Нашата докладчица Всянка сянка подкрепя общо подхода на госпожа Лиотар – и връщането на измененията от първо четене към второ четене, особено свързаните с етикетирането и то на наноматериалите и на генетично модифицираните организми. Uh, Bart uh, Stas. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчицата тя работи много добре, особено към първо четене. Взаимодейства много успешно с всички групи и гласуването в пленарната зала наистина даде израз на <clears throat> едно широко прието в парламента становище. Позицията на съвета междувременно се приближава в много отношение към позицията на парламента, но остават все още три момента, които са спорни. Клонирането на животните, там предстои още много работа. Подкрепяме общия подход на докладчицата, обаче в това отношение и сме за забрана и за правила, които да регламентират тази материя. Вторият въпрос е за нанотехнологиите, хранителните продукти е, с използване на, на, на нанотехнологии. Добре е, че съветът се движи в посока към парламента, но все още има какво да се направи. И на трето място етикетирането на хранителните продукти с генетично модифицирани организми, което етикетиране наистина според нас следва да бъде регламентирано отделно. 82-то изменение на докладчицата е една добра е, позиция, според нас, към първото четене, но ние, зелените, не смятаме за необходимо да внасяме каквито и да било допълнителни изменения и изразяваме подкрепата си. Така преминаваме към следващите изказвания. Петър Лизи има думата. Благодаря, господин председателю. Темата с клонирането на животните е най-важната, която трябва да обсъждаме. По другите въпроси, горе-долу сме постигнали е, съгласие. Искам да подчертая нещо, което е много важно за мен. Разбира се, е, отглеждат се животни, отглеждат се растения, но всички сме на едно мнение, че когато говорим за хуман отношение и защита на животните, човек си мисли за едни неща от по-различни от тези, когато става въпрос за отглеждане на растения, защото при растенията, хора, при растенията те се опазват от вредители, докато при отглеждането на животните проблема е съвсем друг. Дори от договорите в Европейския съюз става ясно, че трябва да се мисли за хуманно отношение за опазване здравето на животните. Ето защо при клонирането на животните трябва да проведем една по-задълбочена дискусия, отколкото тази, която предлаж... предлага съвета. Ето защо предлагам да се създаде е добре, че парламента а, има такава а, група, която се занимава с а, нанотехнологиите. Разбира се, а, тя зае една много критична позиция, що се отнася до потреблението на хранителни продукти от а, клонирани животни парламента два пъти подчерта този въпрос. Веднъж по отношение на един определен доклад по, по, през 2008 и след това по друг доклад от 2009. И, както казах, парламентът подчерта, че трябва да има забрана за потребление на продукти от клонирани животни, както и на вноса на такива продукти от трети страни. Разбира се, сега стои въпроса как може да се е, приложи всичко това на практика. Това не е един толкова въпрос въпрос. Комисарят вече сподели, че от страна на комисията ще има доклад. Е, можем да напреднем по приемането на законодателство свързано с новите храни, ако няма отново допълнителен доклад. Няма да е така просто да защитим пред СТО налагането на една такава обща забрана. Но когато прилагането на една такава технология е против морала и етич, етичните принципи на обществото, то можем да изходим от тази позиция. Не от всички партньори в СТО е приета темата и аргумента за защита за здравето на, на животните и хуманното отношение към тях приемането на това законодателство би а, било една добра мярка а, за опазване здравето на живота в световен мащаб. В ЕНП проведохме две гласувания по доклада Периш и по доклада Калитока. И сега, след изборите, отново дискутирахме с колегите от Комисията по земеделие и с колегите от нашата група. И смятам, че по-скоро клоним към приемане на позицията на доклада на колегата Калитоа. Парламентът призова няколко пъти комисията да изготви доклад. Комисарят изказа съгласие и смятам, че този проблем с, а, свързан с регламента с новите храни може да се разреши за няколко дни, когато комисията запретне ръкави и изготви едно законодателно предложение с, съвета на министрите трябва също да се отточен законодателните процедури, но а, там имаме голямо мнозинство. 23 от 27-те представители а, подкрепят изготвянето на такова специално предложение за изготвяне на едно отделно предложение. Благодаря ви. Благодаря на Петър Лиза, каза председателя Рихард Цеба а, има думата и всъщност ще видим каква е съобхватната позиция на ЕНП. Господин председател, виждате, че ЕНП е една демократична а, група, демократична формация, където всеки има право да изкаже своето а, име, а, своето мнение. трябва да се обърне особено внимание на моралните аспекти при, по отношение на хуманното отношение към животните. Разбира се, трябва да имаме единна позиция, за да можем да действаме по-нататък на международно ниво. Както господин Петър Лизе спомена, проблема с нанотехнологиите и наноматериалите. Това не е толкова сериозен проблем, колкото проблемът с клонирането на животните. Разбира се, нашата изходна позиция трябва да е абсолютната защита на потребителите. Трябва да се приложи принципа, свързан с предохранителните мерки. Трябва да се проведат научни изследвания и да се видят какви са заплахите и рисковите. Рисковете, за да можем да гарантираме нашите потребители сигурност на храните трябва да има ясно етикетиране, защото без него хората не са сигурни в съдържанието на хранителните продукти, не могат да вземат правилния избор. Не трябва да има никакви съмнения при техния избор и при информацията, която им се предлага. Ето защо ние се надяваме, че комисията, новата комисия ще изготви едно предложение, един нов доклад и ще ни го представи. Надявам се наистина, че новата а, комисия ще работи по-ангажирано по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря, каза председателя. Госпожа Веста Рос има думата. Sì, grazie Presidente. È un testo, anche questo particolarmente interessante. Per... Благодаря, господин председател. Текстът е много интересен по много причини. Аз Изцяло поддържам позицията на докладчицата срещу пускането на пазара на хранителни продукти от клонирани животни или е, производни на такива продукти, както и по наноматериалите, ние изцяло подкрепяме позицията на докладчицата. Що се отнася и до етикетирането, и до вноса от трети страни. Разбира се, вносът от трети страни следва да подлежи на адекватен контрол. Към това обаче аз бих добавил още един повод. За загриженост и бих искал да чуя коментара и на докладчицата и на комисията по този въпрос, а именно за 29-то изменение. Най-вече тук става въпрос за позицията на съвета, тук се говори за традиционни хранителни продукти от трети страни и в случай, че продуктите са в съответния списък, то пускането им на пазара на Европейския съюз следва да е допустимо е, както за безопасните хранителни продукти. Имам сериозни съмнения в това отношение, тъй като тук примерно не се говори за защитените животински видове. Знаете, в а, Япония няма такива ограничения, да, какво да кажем за тигрите. Разбира се, става въпрос за традиционна практика в някои страни. Но това не означава, че само на тези основания можем да приемем разпространението на такива хранителни продукти на пазара на Европейския съюз. До къде ще стигнем така? По-нататък, 25-то изменение. Молим пояснения от комисията по това изменение за тълкуването на самия текст. Понякога можем да цитираме Библията. Този текст прозира през мъглата към нас. И така се стига до възможност за провеждане на изпитания с фармацевтични продукти, е, засягайки хуманното отношение към животните и още повече водейки до отрицателни последици за човек тук във всеки случай трябва да се избягва дублирането на експериментите, но пък не е ясно, що е то дублиране на експеримент. Дали става въпрос за повтаряне на абсолютно една и съща лабораторна процедура от няколко лаборатории, и естествено това би било ненужно и би следвало да се избягва, или пък а, става въпрос за забрана на двойната проверка, която повторението и може да бъде извършено от обществени организации, грижащи се за защитата на животните. Ако вземем, например, научните изследвания за борба с злокачествените образования, с рака, е, възможно е едно и също животно да бъде подложено на поредица от е, изследвания, е, след като бъде провокирано развитието на злокачествено образование у него, за да се провери ефикасността на медикамента такива и подобни случаи трябва да бъдем крайно предпазливи. Никога, във всеки случай много трудно, бихме могли да отсеем вредната от полезната практика. Да, дори в хуманната медицина е, има случаи на е, отрицателна реакция на, на, на неповлияване на определено лечение, което се проявява едва след време и едва след множество повторения на терапията, съответно изследването. Благодаря ви. Надявам се, че получиме и информация от комисията. Господин Полек, директор на дирекция Санко. Надяваме, че от него ще получим изчерпателни отговори, свързани с клонираните с месо от клонирани животни, опитите с животни, наноматериалите и така нататък, всички неща, които бяха повдигнати а, като теми тук. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да отговоря на различните бележки, посочили позицията на комисаря Дали. Спомняте си, е, тук по време на изслушването на тогава кандидат комисаря Дали, той се ангажира комисията да излезе с доклад пред е, съвета и е, Европейския парламент към края на 2010 година по въпросите за клонирането. Естествено, комисарят възнамерява да удържи на, на даното обещание. И ние в момента сме на етапа на, на, на консултациите и а, е, представители на вашата комисия във всеки случай ще разговарят с комисаря по тази тема. Значи, на етапа на, на допитването сме до, до различните заинтересовани страни, сред тях разбира се и вашата комисия е, в това число ще се допитаме до разпро... представителите на разпространителската верига на хранителни продукти, на научно-изследователската общност, така че към края на тази пролет, е, юни-юли, е, да изработим позиция, която в края на края ще да залегне в доклада. Дали в резултат от този доклад ще се стигне до предложение за нормативен акт, все още не е ясно. Това ще проличи в резултат от продължителните разговори, които ще водим от сега до месец юли. Но, разбира се, докладът ще направи равносметка на положението в областта на клонирането в Европейския съюз. Знаете, че вече има немалко такива случаи, главно едри преживни животни и коне. Но тук става въпрос за а, екземпляри а, с висока генетична стойност, особено а, в коневътството. Става въпрос за, за ценни, скъпи екземпляри и, и в никакъв случай не е и за а, постъпване в хранителната верига. Сега, тук се говори, че само клонираните е, животни е, е, следва да бъдат разглеждани като нови хранителни продукти. Комисията не споделя позицията на съвета, съгласно която не само клонираните животни, а и тяхното потомство би следвало да попаднат в категорията нови хранителни продукти. Комисията не споделя това становище на съвета, тъй като потомството, първото поколение е, е приплод от, можем да кажем, традиционен начин на размножаване. Е, значи позицията ни е ясна. Само клонираните, самото клонирано животно би следвало да се смята като нов хранителен продукт и следователно подлежи на е, преглед от е, Европейската агенция за безопасността на хранителните продукти. Що се отнася до нанотехнологиите, в проекто регламента разбира се, се съдържа определение, резултат от първото четене, тъй като в първоначалното си предложение през януари 2008 година комисията не бе предложила такова определение. Проблемът е, че нанотехнологиите се развиват крайно динамично. И в комисията, наред с няколко генерални дирекции, в това число за научно-изследователската дейност, промишлената политика и така нататък, готвим препоръка, адресирана до научния комитет, за изработването на окончателна проста дефиниция, приложима дефиниция на нанотехнологиите, т.е. подаваща се на контрол за съответствие от страна на държавите членки по отношение на хранителни продукти, е, резултат от прилагане на нанотехнологии, а, а и при внос от трети страни. Тоест, определението е, да даде възможност за изработването на контролен механизъм, тъй като легално определение може да има, но ако няма лабораторни протоколи, които да позволят е, проверката на съответствието, какъв смисъл би имало от такова определение? Значи определението трябва да, лесно да се подава на проверка от контролните органи, с оглед а, забраната, а, пазарната реализация на а, хранителни продукти, които са резултат от прилагането на нанотехнологии, но не са обявени като такива, и е, тук е, става въпрос за етикетирането, за осведомяването на потребителите. Знаете, че нанотехнологичните е, продукти в козметиката вече подлежат на изискване за специфично етикетиране, когато козметичният продукт съдържа нанотехнологични елементи. Това трябва да бъде оказано в списъка на, на съставките и се разисква въпроса и за хранителните продукти, при условие обаче, нека повторя, че определението е такова, че дава възможност за ефикасен контрол от страна на, на съответните органи на държавите членки. В отговор е, по-конкретно на казаното от господин е, Росис е, за месото от костенурки от Хонконг, Вярно е, че когато става въпрос за животински видове, защитени е, по конвенцията ЦИТЕС, за застрашените видове, хранителните продукти от такива животински видове не могат, разбира се, да се пускат на пазара. Те са безусловно изключени. Не може да се яде е, костенурско е, месо, ако съответния вид е, костенурки попада в приложение към конвенцията ЦИТИС. И, и дума не може да става Агенцията за безопасността на хранителни продукти на Европейския съюз да проверява каквото и да било по, по линия на новите хранителни продукти. След като видът е защитен, той не може да бъде храна. Е, е, е, месо, яйца и прочее, да не говорим за тигровите мустаци. Да и този въпрос не, не подлежи на, на по-нататъчни разговори. Що се отнася до експериментите, научните експерименти с животни? Е, знаете, че комисията въведе поредица от а, е, нормативни актове, основаващи се на принципа на трите на английски Replaced, Restricted and Refined, е, което означава, че всички експерименти с животни лека по лека следва да бъдат а, а, заменени с альтернативни а, е, е, технологии, които не разчитат на живи е, животни, лабораторни мишки, кучета, маймуни и прочее. Когато са на лице такива альтернативни изследователски методи, даващи равностойни резултати, то те би следвало да бъдат въвеждани. Това е програма, към която комисията е крайно привързана – има вече множество нормативни инициативи за прекратяване на опитите с животни и една от най-новите е за контрола върху черупчестите е, животните, т.е. Е, продукти, като миди, стриди и прочие, е, за проверка на тяхната годност за, за човешка консумация се използват лабораторни животни, което определено е практика, която трябва да бъде прекратена. Та това е, господин председател, което може да, да докладва комисията. Благодаря. Благодаря ви, господин директор, за вашето изказване. От страна на либералите никой не е говорил, или дойде по-късно. Ето защо по изключение ще й дам думата, защото имаме време. Госпожа Леопаш има думата. След това отново докладчика. А, господин Шнельфард също иска да вземе думата. Много добре. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям доклада на госпожа Лиотар. На няколко пъти сме водили дискусия по въпросите, подигнати в него. Сега по нанотехнологиите. Те присъстват в голям брой продукти. Не, няма предварителна процедура за етикетаж и разрешение, тъй като не знаем какви точно са стоките. Някои проучвания хвърлят светлина върху опасностите, свързани с нанотехнологиите и тяхната токсичност. Аз мисля, че трябва да не трябва да, да не обръщаме внимание на тези рискове. Задължително е да се направи съответната оценка по клонирането на животни. Не бива клонирането да причинява ненужно страдание на животните. Съветът Et cela revient en fait à mettre en place une procédure d'autorisation. Необходима е процедура за разрешение. Ето това е причината, поради която трябва да се приеме конкретно предложение, обхващащо всички аспекти на клонирането. Ще приключа, господин председател, с това, че трябва да се е, зачита плурализмът в е, науката. Прозрачността. Необходимо е данните да се използват за оценка, трябва да се използват като основа за оценка на въздействието и тези данни трябва да бъдат а, а, публично достъпни. Трябва да се публикуват становищата на, екс, на експертите, независимо от това дали те са мълцинство или мнозинство. Що се отнася до експертизите, тя трябва да бъде плуралистична и да се дава поле за изразяване на различни мнения и становища. Европейската агенция за околна среда трябва да може да се намесва винаги, когато става дума за екологични аспекти. Е, не бива да забравяме и етичния аспект на всички тези въпроси. Господин Шнерхарт има думата. Благодаря, господин председателю. Няколко кратки забележки. Искам да подкрепя позицията на Петър Лиза. Аз смятам, че трябва да има специално законодателство по отношение на клонираните животни и то от страна на комисията трябва да отдадем значимото на хуманното отношение към животните в това законодателство. Ако изискваме специално законодателство за такива продукти, то трябва да сме наясно, че и а, за други хранителни продукти трябва да има отделно законодателство и то съществува както е при ГМО в 82 член пише, че трябва да бъдат изключени хранителни продукти от клонирани животни, а също и да не се използват фуражи и храни за хранене на животни, които съдържат продукти от клонирани животни. Това също трябва да бъде много ясно подчертано. Дами и господа, аз смятам, че това е една много важна технология, която дава редица възможности и искам да ви помоля ам, да не пропускаме шансовете, които ни дава една такава технология и да не изпадаме в паника и да говорим само за рисковете. Всичко трябва да се изследва, всичко трябва да се проучи, всичко трябва да а, държим а, под контрол. А, това са продукти, при ко... и те са опасни, тези продукти, при които големината на молекулите е а, променена. следвам, че все пак трябва да водим една по-оптимистична и задълбочена дискусия. Благодаря, казва председателя. Комисията още веднъж иска да вземе думата. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да довърша казаното от госпожа Лепаш за нанотехнологиите, които присъстват в много продукти. Вярно е, че нанотехнологиите с новаторски метод, който се прилага на широко в е, индустриалните продукти. Например, всички автомобилни гуми се произвеждат с нанотехнологични продукти, но в храните, според информацията, предоставена ни от националните власти, от 27-те държавите членки, и от хранително-вкусовата промишленост и Европейската асоциация на потребителите, все още нанотехнологиите не присъстват в храните в общностния пазар. Да, има ги в, на пазарите в трети страни, предимно в САЩ. Но за нас е ясно, че тези продукти, макар макар че в старата а, директива да няма дефиниция, тези продукти не са съществували преди, 2000, преди 1997 година. Те са нови храни следователно и а, това означава, че трябва да преминат през оценка от страна на Агенция за безопасност на храните. За сега не е поступило такова искане. С други думи, можем да кажем, че на общностния пазар няма храни с нанотехнологии. Храните, които са били спрени, спирани на границата, идващи от трети страни а, и съдържащи а, нанотехнологии са били върнати. Ние не можем а, всичко да контролираме, това е очевидно, но имаме едно разумно уверение, че не съществуват а, храни с нанотехнологии на пазара а, на общността. Благодаря. Да, наистина, когато комисията през ноември беше във Вашингтон, чухме, че нанотехнологиите а, в щатите а, се спрягат като технология на бъдещето. Ние в Европа искаме да сме наясно пред какво сме изправени, дали тези технологии са опасни или не. Разбира се, трябва да ни се предоставят и научните технологии. Да, госпожо Люта, вие чухте много след вашето изказване. Е, е. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на другите колеги, които се изказаха. Също така Бих искала да ви благодаря за духът на сътрудничество по време на работата а, при първо четене. Мисля, че в парламента има единодушие по този въпрос има подкрепа за онова, което решихме през 2008 година. Смятам, че това е солидна основа за преговорите с съвета. Мисля, че е много важно възможно най-бързо да приключим с този въпрос, още повече, че констатираме, че Нанотехнологиите бележат е, ръст е, за е, клонирането на животните ни трябва решение. Нанотехнологиите в хранителната промишленост ще бъде все по-важен въпрос. Хубаво е това, което чухме, че на пазара на общността не съществуват такива храни, удовлетворена съм от вашите уверения. Е, имам някои съмнения, но ако действително няма такива храни, трябва да полагаме усилия потребителите да бъдат предпазвани от опитите тези храни да се наложат на пазара на общността бих е, искала да привлека вниманието на комисията върху факта, че тя играе ключова роля, в смисъл, че мнозинството от парламента настоява за конкретен регламент за клонирането на животните и за пускането или не пускането на пазара на такива продукти необходим е конкретен регламент. За тази цел е да, необходимо да се проведе дебат максимално бързо. От много държави членки чуваме, че искат регламент за клониране на животни. Но в този регламент да не се допуска вратички. Мисля, че отправната точка е ясна аз ще помоля комисията да представи бързо предложение за клонирането на животните, а за нанотехнологиите се надявам, че ще успеем да постигнем напредък. Много се радвам, че чух изказванията за защитените животни, за опитите с животни. Надявам се, че ще можем да приключим с този доклад през юли. Благодаря. Благодаря на докладчика. Комисията е запозната много добре с тази тема ние също искаме това законодателство да бъде прието, защото е важно а, за економиката и най-вече за потребителите. Ето защо срока за изменение 13 е април до обяд, за да можем през май да гласуваме и през юли да бъде гласуван в пленарна зала. Това са сроковете по този доклад. Комисарът ще дойде в 11. Ето защо сега ще направим една пауза и моля колегите да се върнат, защото темата за околната среда е много важна през този законодателен период. До 11 часа. Fine, fine, I do.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 И така, уважаеми колеги, добре дошли обратно. Продължаваме с 13-та точка от дневния ред. Размяна на мнения с комисаря по околна среда Янеш Поточник. Приветствам го с добре дошъл. Ние сме с много добри впечатления от неговото изслушване преди да бъде избрана комисията от парламента. Искам да приветствам генералния директор, който остана господин Вакенберг, който го познава много добре от дискусиите, свързани с измененията в климата преди подготовката на среща в Копенхаген. Добре дошъл господин Поточник, в нашата комисия по време на изслушването. Имахме възможност да обсъдим някои теми. Вече изминаха няколко месеца и ние искаме да знаем какво е вашето мнение по някои от тези теми, какво е направено по въпросите свързани с политиката по околна среда на Европейския съюз и ви давам думата за, вашата, за вашето представяне. You, благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Почитаеми депутати, госп... искам да ви благодаря най-напред за тази възможност да се явя пред вас. Както каза Йо, изминаха няколко седмици след изслушването и искам да ви благодаря за доверието, което ми оказахте. Независимо от краткото време, успях да реша някои неотложни въпроси, свързани с РИЧ. Ще ви представя актуална информация, но на тази среща имам възможност да ви представя идеите си за екологичната политика и как смятам да я провеждам. Не е очудващо това, че положихме много усилия в е, Лисабонската е, стратегия, в новия вариант на Лисабонската стратегия. Много се радвам, че новия вариант Европа 2020 включва екологичната политика в е, социалната и економична политика. Една от дискусиите, които водим, е акцента върху растеж и въпросът е, да се стремим ли към растеж или не. Мисля, че в момента, е, в когато безработицата е на много вис... бележи ръст, да не обръщаме внимание на работните мес... места. Би било безотговорно обаче, ако не се запитаме какъв вид растеж искаме и към какви работни места се стремим. Мисля, че стратегията 2020 е, включва тези елементи в е, фокуса на вниманието. Според разчетите, според прогнозите, населението на планетата ще достигне 9 милиарда до 2050 година. Въпросът е дали разполагаме с достатъчно ресурси. Ние трябва очевидно да променим своето поведение, своето производство и потребление. Това е сериозна промяна и аз се радвам, че съм част от нея. Ние имаме възможност да окажем въздействие върху политиката, която водим по-конкретно в областта на околната среда и какви са моите планове като комисар по околната среда. Може би помните, че по време на изслушването аз изложих три основни приоритета. Първо, ефективно използване на ресурсите, е, опазване на биологичното разнообразие и ефективното изпазване на ефективното изпълнение на законодателството. Разработил съм пътна карта за биологичното разнообразие и за ефективното използване на ресурсите. Най-напред нашите планове за 2010 година. Зелен растеж. Това е в центъра на стратегията Европейски съюз 2020 година. Това ще се случи само ако обърнем внимание на природните ресурси природните ресурси са много важни, тъй като защит, ни защитават от природни бедствия. Ако не управляваме екосистемата, тези ресурси ще изчезнат и подмяната им с изкуствени решения ще бъде на много висока цена. Независимо от усилията ни, намаляването на биологичното разнообразие продължава, разрастват се градовете, изчезването на видовете и влушаването на околната среда продължават. Съобщението на Европейската комисия и подкрепата на парламента за амбициозната стратегия 2020 година са важен краягален камък в усилията ни да се изправим пред предизвикателствата и да се подготвим за международни преговори в Нагоя по-късно тази година. Ние трябва да постигнем максимален напредък на глобално ниво. Аз ще се радвам да чуя вашите становища чрез доклада на госпожа Делонка. Аз ще положа максимални усилия, за да, за да разработим и приложим стратегия за опазване на биологичното разнообразие след Нагоя. Тази стратегия е част от работната програма за тази година успешна стратегия за биологичното разнообразие ще зависи от това дали тя е включена като част от други инициативи и секторни политики. Адекватното финансиране също трябва да се осигури. Това са все в области, в които трябва да полагаме големи усилия защитата на природния капитал не е достатъчно само по себе си. Трябва ни зелен растеж възоснова на новаторство. Това ще се осъществява с, паралелно с усилията ни в областта на биологичното разнообразие. Екоиндустрията е един от най-големите и динамични сектори в Европа. Създават се работни места в различни области, но ние трябва да го насърчаваме допълнително във всички сектори на економиката, в това число и в сектора на услугите. Нека да спомена като пример отпадъците, които стават все по-ценни от всякога. Трябва да намерим нови начини за тяхното оползотворяване, рециклиране. Това означава нови модели за бизнеса, не само технологии за рециклиране. Всъщност ни трябват чисти индустрии, а не само да, да изчистваме. Ето защо аз смятам да работя по инициатива в подкрепа на развитието и актуализацията на зелените технологии, услугите и нови зелени модели ние ще трябва да подсилим еконоваторството чрез зелени обществени поръчки, подкрепа на фирмите и прилагане на екологичната политика. С тази цел аз постигнах съгласие с доктор Майер Крамер, държавен секретар за научно-развойна дейност в Германия при последните две правителства – той ще бъде мой личен съветник по въпроси, свързани с еконоваторството и се надявам, че по-късно той ще работи в областта на ефективното използване на ресурсите. През 2011 година ние ще положим допълнителни усилия не само в областта на еконоваторството. До година ще представим нови планове за ефективно използване на ресурсите този въпрос не е включен в Лисабонската стратегия. Това е една от основните е, инициативи в стратегията Европа 2020 година. Защо е, необходима, защо е необходимо ефективното използване на ресурсите? То е свързано с растежа, конкурентоспособността и подобряване на конкурентоспособността. На тази графика, която, за съжаление, не можете да видите, имаме е, растеж, и производителност от една страна и ефективно използване на ресурсите от друга страна. Т.е. страните, които използват по-ефективно ресурсите, са по-конкурентно способни. Вторият аргумент е, че Европа зависи в по-голяма степен на вноса от ресурси, което означава стратегически че сме в стратегически неблагоприятно положение. Използването на природните ресурси е най-ефективният начин за да се борим срещу промените в климата. Внимателното използване на природните ресурси е разумно и от екологична гледна точка, и от економическа гледна точка. Това е необходимо в момента, в който трябва да стягаме коланите и да балансираме бюджетите. Ние трябва да произвеждаме по устойчив начин. Това означава да използваме разумно ресурсите. Става дума за една революция, свързана с рециклирането и оползотворяването и повторното използване всички материали от храна, дървен материал, вода, метали. environmental harm and it's simply not sustainable. To prevent... За да избегнем неблагополучие, нашата политика трябва да създаде економически условия, за намаляване на потреблението на ресурсите. Защо са необходими економически условия? Ако се върнем 3-4 десетилетия назад във времето, помните е, енергийната криза, в този момент цените на енергията бяха високи, в резултат на което инвестициите в научно-развойната дейност – се повишиха и започна да се мисли повече за екологичните аспекти. След това цените спаднаха. И в продължение на 3-4 десетилетия живеехме с иллюзия за устойчивост. Иллюзиите вече ги няма, но останаха проблемите, като промените в климата, Аз мисля, че тези послания са изключително важни, защото винаги започваме от основното. И това е информацията, която се въвежда в системата. Ефективното използване на ресурсите е въпрос, който е свързан в многобройни аспекти на човешката дейност и следователно на различни политики то трябва да, влезе, да стане част от политиката във всички сектори. Ето защо стратегията 2020 година е пътят на европейско ниво. Ще работя със своите колеги, особено колегите отговарящи за енергетика, транспорт, селско стопанство, научни изследвания, също така и структурна политика на ниво държави членки. Имаме нужда от интегрирани насоки, и механизми за наблюдение. Положителното е, че не започваме от началото. Разполагаме с много добри инициативи на ниво Европейски съюз, програма за устойчиво производство и потребление, инициативата за суровините няколко държави членки разполагат и с солиден натрупан опит. Какво е необходимо от тук нататък? Необходима е подкрепа за споразумение за общи инициативи, които да обхващат поне следните цели. Насърчаване на устойчиво потребление и производство коригиране на относителните цени, които да отразят истинската стойност на ресурсите, повишаване на търсенето за зелени продукти, по-добро разбиране на екологичния отпечатък на изделията по време на жизнения им цикъл, за постепенно отегляне на изделията с най-лоши показатели от пазара. Единственият ресурс, който е в неограничено количество е нашият мозък и се надявам, че ще можем да го използваме максимално добре. През 2011 година ще приключим оценката на петата програма за околна среда. Ние ще обсъдим тази програма заедно с стратегията Европейски съюз 2020. Също така предстоят и решения за седмата рамкова програма за околна среда. През 2012 година плановете за 2012 година вече се е, оформят. Водата ще бъде в центъра на вниманието, тъй като е, водата е задължителна за економическата дейност, за здравето, за биологичното разнообразие. През 2012 година ще представя проект за опазване на водите на Европа. Там ще се обърне внимание на успехите на държавите членки в изпълнение на директивите и ще се обсъдят мерките за осигуряване на добро качество на водата. През междувременно ние трябва да направим така, че законодателството, прието през последните години за въздуха, отпадъците и химикалите да бъде добре прилагано. Трябва също да насърчаваме и зеления растеж. Знаем, че ни предстои много работа в тази област. Основният акцент ще бъде върху предотвратяване на нарушенията консултации и помощ на държавите членки да спазят законодателството. Няма да се поколебая обаче да предприема принудителни мерки. Тогава, когато е необходимо, по време на първите си посещения в моята страна преди 14 години, тогава започна и процедура за нарушение срещу страната. Посланието е ясно онова, което очертах, ще се допълва с дейности в други области. Необходима е нова политика за насърчаване на зелената економика, основана на ефективно използване на ресурсите. Аз не мога да се спра на всичко, но ще ги нахвърлям набързо. Тази година аз ще обърна внимание на управлението на биоотпадъците, законодателството за питейната вода, течните горива, и сериозните аварии, намаляване на кадмиума в батериите. В бъдеще аз ще работя по преглед върху приоритетите, свързани с директивата с водата, на Тура 2000 и така нататък. От ваша страна ще ми бъде необходима вашата подкрепа в промяната в общата сълскостопанска политика и общата рибна политика, а също така и защитата на нашите интереси в контекста на новата финансова перспектива. Най-сетне работи се по няколко законодателни акта. Надявам се да работя добре с вас и председателството. Ние трябва да приключим с законодателния акт за незаконната сеч, РОХС и биоцидите. Напредъкът по тези въпроси ще зависи не само от моите предложения, а и от становището на парламента и съвета. Е, стратегията Европейски от 2020 година е добра, сама по себе си обаче тя няма да даде резултати. Мисля, че е важно да използваме тази възможност и да, и да приложим стратегията на практика. Ние трябва да работим заедно и да бъдем много активни, да не разчитаме само на това, което е на книга. Надявам се, че мога да разчитам на вашата подкрепа. И моята врата е винаги отворена за членовете на вашата комисия. Благодаря ви. Äh, Благодаря ви, комисарио Поточник, за вашите визии и за вашата философия, как по какъв ефективен начин да се използват ресурсите, мерките, които предвиждайте, Виждам, че има голям интерес страна на комисията. Има 25 желаящи да вземат думата. Аз, Аз предлагам всеки да се изказва по две минути, за да могат всички да се изкажат. Господин Зебър започва и водата, разбира се, е една много важна тема. Да, Комисарят се представи много добре по време на слушането, сега се представя още по-добре за това кратко време. Той е предвидил съвсем конкретни мерки, сред тях е и водата като ресурс. Разбира се, рамковата програма и нейното прилагане показва различия в отделните държави членки. В Германия и в Австрия, разбира се, има много ясни критерии при използването на водата, което е свързано с опазване на околната среда. Трябва, разбира се, да се създаде едно определено поле за действие, за да няма разлики при използването на водата. Друго, което ми направи впечатление по време на вашето изказване, вие имате много добри идеи но не споменахте комуникацията. Вие знаете, че околната среда и мерките свързани с нея са свързани а, с прилагането на тези мерки в отделните сфери на живот на гражданите. Това не го споменахте. По какъв начин комисията ще предаде своето послание на гражданите? Може ли да ни дадете повече информация по този въпрос? Друга специална тема е темата свързана с ГМО оценката на риска, свързана с ГМО, е в рамките на вашия ресор. Е, какви мерки предвиждате в е, тази насока? И сега ще спръза за да се е, впиша в рамките на тези две минути. Следващият оратор има думата. благодаря ви, благодаря ви, господин комисар, за експозето. Мисля, вие сте прав. Трябва да се насочи вниманието към съгласуваността на политиката. Говорихте за енергетиката. Знаете, през 70-те години уж пестяхме енергия, след това преминахме към либерализация, ефтина енергия. Днес даже в тази зала климатиците работят на пълни обороти. Не, че е необходимо, нито е кой знае колко топло, нито е кой знае колко студено, но всичко е проектирано около ефтината и достъпна енергия, което вече не е факт. А на нашата подкрепа може да разчитате, що се отнася до реформата на ОСП, на рибностопанската политика, светлината на опазването на околната среда вие формулирахте три големи политически области и все пак аз не, не, не разбрах точно кои са вашите генерални така, инициативи, флагмани, така да се каже. Какво всъщност можем да очакваме от Европейския съюз за опазване на биологичното многообразие? Е, например, наред с декларациите за това колко е важно то. Ефективно оползотворяване на ресурсите качество на въздуха. Примерно, ще се заемете ли с въпроса за качеството на въздуха в закрити помещения? Мисля, че се работи по този въпрос. Благодаря. Криста си има думата. Позволете ми за сега да прехвърля на колегата думата, господин председател, господин Гевранде. Е, благодаря на комисията за доста ясното изложение за приоритетите. Една много амбициозна програма, струва ми се. Вие искате нашата помощ. Мисля, че тя ще ви бъде наистина необходим. Нека започнем с биологичното многообразие – Въпросът ми е почерпан от е, наблюдаваното преди две седмици на конференцията на ЦИТЕС, Конвенцията за застрашените видове. Сред малкото форуми за, международ... за много... Е, биологично многообразие, на което е, Европейския съюз би могъл да упражни въздействие с правен характер – Резултатът беше ужасяващ, беше катастрофален. Никакво фактически влияние не можахме да, да упражним. До голяма част това се дължи на злополучната ни вътрешна организация, на това, че държавите членки по няколко часа на ден съгласуваха помежду си, загървайки 150-те останали държави, договарящи страни по конвенцията. Така как ще решите този проблем? А да не говорим и за това, че Европейския съюз тъй закъсня с общата си позиция, че японския министр на, на риболова междувременно успя да посети на място повечето от страни по света и да привлече тяхната подкрепа. Та, как гледате на дипломатическите постъпки, инициативи на Европейския съюз? И последно, пак във връзка с дипломатическите умения, и, и, и частност прибягването до други инструменти, не само до научните доклади. Какво да кажем за условията за освояване на чуждестранна помощ, например. Госпожа Хаси, една седмица преди Великден вие бяхте заедно с комисарта Яни в Хелзинки и тогава обявихте три е, споразумения, три, три направления, е, по които сте се договорили с комисара Таяни относно РИЧ е, за директивата за регистрация на химическите вещества. Разбира се, всичко това е важно, но, но знаете, малките камъчета обръщат колата и, и има някои такива дреболии, които според нас са доста важни е, и, и които биха компрометирали края на кращата изпълнението на поети от вас ангажимент пред Комисията по околната среда. Първо въпроса за веществата. Около 500 вещества отговарят на критериите. Вие обявихте, че 106 е вещества в допълнение към вече съдържащите се в списъка ще бъдат добавени и, и тогава ще се стигне до 135, т.е. около 350 вещества все още няма да бъдат обхванати. И ако се работи с това темпо, ще са необходими повече от 10 години, докато всички известни днес много опасни вещества бъдат вписани – и, и съответно потребителят бъде уведомен за това. Защо, защо чак толкова време отнева това? Председателят прекъсва ораторката, отлагайки следващия въпрос за втория кръг наистина по-добре -по е да, да провеждаме по-кратки такива кръгове на въпроси и ще ви моля, господин комисар, да отговаряте кратко. Да, разбирам, казва комисарят, но краткостта тук е, би, било равно, би била равностойна на чудо. По водата, да, е, равноправието, равнопоставеността определено е, ще се движим в тази посока. Е, вчера след обед е, продължително разговаряхме по този въпрос с Карл. Мисля да ви <laughs> една кратка история да, ви, да споделя с вас. Когато е, водих преговорите за присъединяването на Словения към Съюза, ние обявихме в печата възможност да се споделят позиции от различни заинтересовани страни. И неправителствените организации е, заявиха такъв интерес само по две области, а именно селското стопанство и околната среда. И, и това е особено показателно. Е, следващата седмица министър-председателя на, на Словения организира конференция е, е за е, очистване на, на е, индустриалните терени. Много е важно да се провеждат такива инициативи на място. И, и ние ще съдействаме на такива инициативи. По генетично модифицираните сте прави. Често ми задават такива въпроси. Е, знаете, че е, бе извършено прехвърляне или трансфер – е, което е прерогатива на председателя на комисията. Е, е, всички отговарящи за ГМО бяха придадени към службата на господин Дали, към неговия ресор, но по-настоящем сме в доста слаба позиция обсъдихме този въпрос и знаем, че трябва да можем да дадем отговори на въпросите за връзката между ГМО и околната среда. И аз съзнавам, че трябва активно да участвам във всеки дебат, посветен на ГМО в рамките на комисията. Следователно, трябва да възстановим дейността. Не на същото равнище, както преди, но са ни е, необходими хора, които наистина добре познават тази материя. На е, госпожа Макеван мисля, че е, най-конкретно бихте могли да получите отговори на, на, на своите въпроси, ако прочетете е, моята реч относно е, реформата на ОСП, която се оказа доста спорна, породи брожение. И разбира се, аз е, търсих именно такъв ефект. Тук не става въпрос за становище на комисията. Логиката е, е доста простичка. Значи, вземете европейската земя, ако махнем градските части, половината са гори, половината другата е обработваема земя. И вече е, с тази земя се занимават хора, знаете, те са земеделци, така ги наричаме. Те си вършат работата. Ако обаче ни е грижа за, за водите, за биологично многообразие, за почвите, неща, с които именно тези е, е, земеделски стопани боравят, то ще трябва да приравним труда им в това отношение на обществена дейност и те ще трябва да бъдат съответно възнаградени. От друга страна има доста възражения срещу общата селскостопанска политика. Ако съчетаем околната среда и общата селскостопанска политика, мисля, за бъдеще ще можем да гарантираме подкрепа именно за селскостопанската политика. Това бе основното послание на моята реч. Е, изчакайте публикуването на стратегията за биологичното многообразие. Това вероятно ще бъде най-тежката ни задача тази година, но във всеки случай ние ще се стремим документът да бъде колкото се може по-конкретен, за да не се задават повече въпроси ние всъщност наистина ли се грижим за многообразието или не. За ефективното посветяване на ресурсите също може да намерите информацията на моята страница в интернет, но, но аз е, в това отношение бих искал да, да се позапозная повече с тази материя, да, да изслушам заинтересованите страни и за това съм отложил нещата за 2011 година. Що се отнася до качеството на въздуха в затворени помещения, твърде в началото на този процес сме. Господин Вебрандър, вие е, сте видял нещата на, на място и аз не мога да, да не се съглася с вас. Е, това наистина е изключително добра полука е, която можем да извлечем за това как не бива е, да се прилага договорът от Лисабон. Знаете, общността а, е, а, не е страна по ЦИТЕС, гласуването е тайно и честно казано, ние дори не знаем колко държави членки гласуват. Надяваме се поне да гласуват както сме се разбрали. Добре, наистина, изключително важно е това да се промени и ние да имаме един глас в ЦИТЕС. Е, на второ място, изгубихме практически е, е, цялото време, което би не било необходимо за дипломатични постъпки пред третите страни, докато се занимаваме с вътрешната си координация. Знаете, с господин Дамянаки ние за един ден само се разбрахме и взехме решение, защото държахме да остане време за популяризиране на постигнатата договореност. След това обаче държавите членки е, е, прахосаха няколко заседания на постоянните представители в Брюксел, е, преди да се договорят за общата си позиция. Е, много добре, е, че в края на краищата бе постигната обща позиция, обаче междувременно партньорите ни от е, ЦИТЕС, които бяха на, на противната позиция, Япония и Китай, лобираха много активно и успяха. И разбира се, така така не може. А още е, повече на място някои от държавите членки направиха много добри предложения, които лично аз, ако имах мандатът, бих приел веднага. Но мандат нямам. Тъй, че обхватът на мандата също е елемент, по който трябва да се, да се говори. Във всеки случай, наясно сме вече, че така повече е, не може какво като се споразумеем помежду си, след като не можем да прокараме позицията си в международен мащаб? Така, значи съчетанието между външната, външно политическите инструменти и, и а, опазването на околната среда наистина е нещо много важно. Съгласен съм с вас. Но това възлага а, допълнителна отговорност върху а, е, риболовния сектор, е, в случая върху ИКАТ. Е, ще разговарям с колегата. Мисля, че господин Дамянаки е наясно с тези въпроси. По Рич, какво да ви кажа? Е, не можем да сме удовлетворени от това, че три години изминаха и до никъде не сме я докарали. Ето защо аз лично държа на е, е, натиск в тази посока и съм убеден, че това, което е, е, се договорихме с заместник председателя на комисията Таяни е от полза за околната среда. Сега, първо, постигна се съгласие, че няма да има удължаване на първия срок е, ноември 2010 година. Това е много важно. По-нататък за приложенията. Разбрахме се, че е, цялата информация която бъде събрана, е, ще е, се впише в новия подход, е, основан на относителната тежест на събраните доказателства. Това ще бъде ново. 13-то приложение ще бъде изменено и внесено в комитология, колкото се може по-скоро. Това всъщност е наша инициатива и, и вече тече процедурата в комисията – като се каже колкото се може по-скоро, в този случай това означава вчера. Две години и повече и, и още почти нищо не е направено. На второ място, списъкът е, на веществата. Съгласен съм с вас, че те вероятно са повече от 500, може и 1000 да са опасните вещества, но на този етап нямаме съгласие по това. много, много повече се, разбира се, от това, което се предлага. До сега 29 бяха веществата в списъка, а с предложението си ние смятаме да допълваме списъка с 43 нови вещества годишно. И това е максималният капацитет на агенцията винаги може да се каже, че агенцията може да найме повече хора. Но все пак е, е, не мислете, че е, като е създадена през 2007 година, агенцията веднага е заработила. Аз имам такъв опит, две агенции съм създавал от нулата, три години поне са необходими преди да заработи една агенция на, на пълни обороти. Все още се попълват щатни бройки, около 400 ще бъде общия състав – и ние натиск в тази посока упражняваме. Аз обаче искам да, да се съгласува пътна карта от там нататък. След като списъкът е, бъде попълнен е, и обхваща 135 вещества. Заместителите, плана, плана за заместване е, е важен и в двете направления. Важно е също така обаче да се каже, че при сегашната формулировка законодателството може да се окаже е, изкривено в една или друга посока. Значи, или трябваше да изчакаме непротиворечиво правно тълкуване, или да започнем веднага, като по адекватния контрол нещата са ясни. Там имаме заместител, а по социално-економически аспект ние фактически работим по, по заместител, макар и да не го наричаме така. Uh, и а, комисията работи по документ на СОКИ, а, който ще бъде преведен на, на всички езици. Малките и средните предприятия особено настояват документацията да е разбираема на езика, който ползват председателят. И, знаете, утре отиваме, утре и в други ден ще бъдем в Хелзинки. Та, та, и ще разговаряме с агенцията за химическите вещества. Следващият а, момент. Вие не сте, не е ваш ред сега. Благодаря, господин председателю. Относно горите имаше планове за действие, имаше зелена книга, но не можахме да се справим с това, че има 27 различни политики в тази област. Има различни политики в северните държави, в южните държави. Комисията дали предвижда да следва на единна политика? така че горите в Европа да се разглеждаш като едно цяло, без да се обръща толкова голямо внимание на отделните специфики на отделните региони. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за изложението. Напълно съм съгласен с вас за необходимостта от по-обхватна стратегия. И вие, и комисарят Петингер говорихте за необходимостта от промяна в парадигмата. Вярно е, че ние можем да се придвижваме напред с, с малки крачки. Какво обаче може комисията да направи, за да се придвижваме напред с по-големи крачки? Е, какви, какво може да бъде сътрудничеството между вас и комисаря Битингер? Европа си поставя амбициозни цели, е, свързани с намаляването на емисиите на въглероден двуокис. Продължаваме да говорим за изграждане на нови е, централи, работещи на лигнитни въглища, като в моята страна, например какъв, какви потенциални действия можем да предприемем. Вие говорихте и за необходимостта от нови продукти. Вие бяхте комисар по научни изследвания какъв потенциал има за използване и разработване на нови продукти. На хората им е трудно да ни разберат, когато говорим за нови виждания, за нови идеи, какво можем да направим за постигнем а, нещо ново в областта на електропроизводството. Крис Девис има думата. Благодаря. На господин комисар, получих отговор от вас за моя въпрос за инсинераторите. Намаляването на емисиите от инсинераторите достига 200 пъти. Диоксините са почти премахнати. надявам се да използвате максимално тази възможност. Законодателството очевидно дава добри резултати. Второ, искам да се върна на Рич, тъй като председателят заминава за Хелзинки приети са планове за действия, но не знам до къде сме стигнали, какъв, е, какъв приоритет се отдава. Uh, Все още четем във вестниците за инициативи за премахване на определени продукти в е, е, шишета за хранене на бебета. Надявах се да избегнем ситуацията, в която в отделни държави членки възниква паника. По-скоро би трябвало да работим последователно и логично да се придвижваме напред. Господин председател, господин комисар, преди няколко минути казахте следното, че имаме нужда от чиста промишленост и нямаме нужда да само да почистваме индустрията. Аз съм напълно съгласен с вас. По време на вашето изслушване засегнахме следния въпрос, който искам да спомена и сега. свързано с минното дело, където се работи с Ционит. Аз и още един мой колега отправихме устен въпрос към вас и вие дадохте един много формален отговор. И други групи, като либералите и социалистите, и други депутати от Европейска народна партия показаха голям интерес по тази тема. Тази тема беше засегната по време на предишния мандат и сега е също важна по време на този мандат. След две седмици в Страсбург ще се проведе една дискусия. Подкрепяте ли забраната на използване на ционит в минното дело? Имаме нужда от революционна промяна в начина на мислене. Ние а, ви подкрепяме а, за въвешна такава забрана. Вие трябва да имате водеща роля а, в, при тази революционна промяна а, в начина на мислене. Следващия оратор има думата. Thank you very much. And, uh... Много се радваме, че сте тук, господин комисар. Много се радваме, че сте започнали работа по ефективното използване на ресурсите. Ние ще говорим по промените в климата. Всички ние искаме нещата. Търсим нов импулс след провала в Копенхаген. Сега Знаем, че обезлесяването е, причинява 20% от емисиите. Взехме решение за 2 милиарда финансиране и голяма част от него ще бъде предназначено а, за за развиващите се страни и обезлесяването. Само, че незаконната сеч е, все още си остава нерешен проблем. Продължаваме все още се продава на пазара на общността дървен материал, добит от незаконна сеч. Забраната, разбира се, може да увеличи цената, но няма точни данни, няма точни изчисления за това колко точно ще струва. Господин комисар, бих искал да ви попитам дали разходите и цената на забраната ще бъде толкова висока, че, е, че да, приемаме законодателство с толкова много вратички. Карл Хайнц Флоренс. Господин комисар, добре е дошъл. Мога да се присъединя към коментарите на колегите. Винаги представлява притеснение за мен на прилагането на е, заключенията от е, Копенхаген. Вие винаги говорите за следващите стъпки, за намерения. Може ли да сте по-конкретни, по-конкретен в е, прилагането на споразумението от ТРИПС? И да, вие имате много добри идеи, но ние имаме вече лош опит с а, неуспешно прилагане на такъв род мерки. Костет има думата. Мерси. Благодаря, господин председател. Съжаление, в Копенхаген постигнахме провал. Вие, разбира се, не отговаряте за климата, но пък ни дадохте е, отговори по линия на зеления растеж. Казваше се, че може да се предвиди един е, механизъм за контрол е, на въглерода по границите. Съединените щати не искат да се ангажират, но е, е съответно необходимо да се предприеме енергична е, политика в областта на промишленото развитие и на въведението. Каква е вашата позиция? Ние знаем какво смята председателя на комисията Барозо по отношение на резултатите от Копенхаген. Какво ще кажете вие по отношение на тази идея за въглерода по границите? Как ще поставите Европейския съюз на същата плоскост, на която за Съединените щати, понеже предвид днешната тежка економическа криза, Съединените щати и Азия процъфтяват, а, т.е. Е, са свидетели на економическо оживление, а е, Европа продължава да е в стагнация. Така че как ще отчетете е, резултатите от Копенхаген, а в същото време да насърчавате промишленото развитие в Европа? Благодаря. Кристина Гутярес Кристина Гутярес има думата. Благодаря. Това, което казахте, господин комисарио, много ми допада, най-вече по отношение на заетостта. А, а, от изключително значение за мен е биологичното разнообразие, разбира се. И за това исках да знам а, дали го свързвате с а, земеделието, а, а, вие знаете, че птиците пият а, вода и а, много животни в много региони не могат да се размножават, докато нямат достъп до вода. Тези докато не настъпат дъждовните периоди. Така че мислили сте и по този въпрос. На второ място оставам с впечатление, че директивата свързана с оценка на въздействието в областта на политиката на околната среда обхваща и опазване на природното наследство, но много от биолозите не са достатъчни експерти в тази област. Вчера Вчера говорихме, че и, и историческото наследство трябва да бъде включено, когато обсъждахме директивата, свързана с отстраняване на вредните химични вещества. Говорихме за сгради, за тяхното реставриране и така нататък, но не бива да забравяме, че има много музеи музеи и а, много исторически сгради трябва да бъдат затворени. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за ясно очертаната пътна карта за едните години. Ние сме много удовлетворени, че няколко пъти вече повдигнахте въпроса за ефективното опозотворяване на е, богатствата, на ресурсите. Много е важно наистина е, дневния ред да бъде е, разширен е, понеже твърде склонна е комисията и други да се насочат преди всичко е, към е, енергоисточниците, а какво да кажем за водните ресурси, за, за поземления фонд, за, за металите и други суровини? Във всеки случай, обаче, непрекъснато се говори за нарастващо опозотворяване на земните и водните ресурси. Т.е. относително ефективно оползотворяване, но в абсолютно изражение оползотворяването или потреблението расте. Така че какво ще кажете за едно абсолютно, в абсолютно изражение, намаляване на ползването? А от друга страна, вие ще трябва да примирите е, позицията си с тази на много други ваши колеги от комисията и това няма да бъде лесно, опасявам се. Да вземем един конкретен въпрос. Говорим за устойчивостта на биоенергоисточниците. Доколко конкретно работите по настоящем, така че политиката на Европейския съюз за е, биоенергетиката да бъде устойчива? И как ще координирате с госпожа Херегард, с господин Оетингер, е, другите комисари, е, така че политиката като цяло да бъде устойчива? Благодаря. Благодаря, Катлин Фанбрант има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще се присъединя към другите изказвания. Вие, разбира се, ще получите нашата подкрепа по отношение на ефективно използване на природните ресурси. важна тема са и биологичните отпадъци и тяхното съхраняване. не се изказахте конкретно по тази тема липсва едно ясно послание. Не само тук, но и в съвета ще се обсъжда тази тема в рамките на тройката. Трябва да се изготви директива, свързана с биологичните отпадъци. какви са мненията от ваша страна? Някои се изказват срещу една отделна директива, свързана с ядрените отпадъци, биологичните отпадъци дали и вие сте убеден, че има голям потенциал свързан с биологичните отпадъци? Не смятате ли, че има и потенциал при повторното използване на такъвите отпадъци? Ще работите ли в посока изготвяне на директива, която предвижда не само рециклиране, а и дава ясни предписания как може да се използва повторно такъв вид отпадък? Един ясен въпрос. Дали сте за една такава отделна директива, свързана с биологичните отпадъци? Сега, аз Виждате защо реших да бъдат зададени всички въпроси и след това да дадете отговор на тях. Да, вярно е, че въпросите са малко много. Михаил Замополос. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса по две важни теми. Това е за шума и на всеки пет години комисията изготвя доклади в основа на данни от държавите страни, е, държавите страни членки. От октомври 2009 е, година комисията трябва да представи доклад свързан с прилагането на е, директивата. И той трябва да съдържа дали е необходимо да се променят мерките и дали те са достатъчни. Господин комисар, може ли да гарантирате, че предложението за изменението на директивата, което ще съдържа задължителни разпоредби, ще бъде предоставено от ваша страна? така че да бъдат предвидени и големи източници на замърсяване с шум, като големи строителни обекти и летища. През март казахте, че държавите членки а, трябва да работят в посока подобряване на качеството на въздуха. На 13 януари в писмен отговор споменахте, че се предвижда преработване на директивата свързана с пределните стойности на емисии на национално ниво. 350 хиляди смъртни случаи има свързани с този проблем. Защо в работната програма това не се предвижда?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 и знаем, че трябва да отчетем и изискванията на местното население. Аз мисля, че в контекста на стратегията Европейски съюз 2020 година резултатите ще зависят и от целите, които държавите членки си поставят в областта на регионалното развитие когато говорим за изграждане на пътища, е, депониране на отпадъци в новите страни, е, инвестициите, които се правят, е, са недостатъчни. Какви са вашите приоритети в рамките на стратегията 2020 година? Възниква въпросът и за съфинансирането в областта на Натура 2000. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за много интересното експозе. Бих искала да се спрете на въпроса за цената на продуктите, която да отразява разходите – как смятате да решите този въпрос? По отношение на сълскостопанските продукти, знаем, че има пазарен провал. Не признавате ли обаче провал, тъй като на пазара цената на стоките не отразява истинската им стойност? Много бих искала да чуя какво мислите за РИЧ. Всъщност, вие казвате, че агенцията започва работа едва сега. Аз мисля, че това е революционно законодателство, което Жалко е, че няма от кого да се получим, но останалата част ни следи внимателно и се надявам, че ще можем ние да научим на някого. Ще можем ние да научим някого на нещо. Господин Йоргенсен, благодаря господин комисар за изложението и за подробните отговори. Вие казахте, че искате да осигурите условия на равнопоставеност се притеснявам, че общия знаменател няма да бъде много амбициозен. В моята страна сега се говори дали, дали въобще да спазваме сроковете. Политиците казват, другите страни няма да спазят сроковете ми, защо трябва ние да ги спазваме? И така, какво бихте ни казали за изпълнението Смятате ли, че има възможност да спазим крайния срок 2015 година? Ще можем ли тогава да кажем, че водата в Европа отговаря на това качество, което, към което се стремим? Благодаря, господин комисарио. Вие поставихте случивостта на първо място, но оказахте че това е задача, която изисква съвместен подход. Дискутираме в момента директивата за биоцидите и за първи път биоцидите са подложени на процедура за издаване на разрешения. Предвижат се и отделни изключения и процедура по освобождаване и ще се изготви списък с заместители. Но някои от производителите имат нужда от тези вещества и тези материали. И все пак в интерес на индустрията ще бъде да може да запази такъв тип вещества. Ние тук това трябва да го имаме също предвид при нашите дискусии тъй като искаме да си поставим високи изисквания по отношение на опазване на човешкото здраве. Това е свързано с големи разходи. Дали комисията няма да преосмисли тези разходи още веднъж? Мога да си представя агенцията да получи компетенциите при изготвянето на този списък с вредни вещества – и ако постигнем на европейско ниво един съвместен подход, това ще е голяма крачка напред. Викторио Проди има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Разбира се, високо ценя това, което беше казано тук и най-вече, че вие подчертахте, че ресурсите трябва да се използват ефективно. Това трябва да бъде изразено много ясно и то с едно просто изречение, че природните ресурси са изчерпаеми ресурси. Възможностите на Земята са е, ограничени, капацитета е ограничен. Ето защо те трябва да се използват ефективно. Има два принципа, с които трябва да работи нашето общество. Това са две ограничения, които трябва да са в основата на нашите разисквания. Не става въпрос само за въпроси с околната среда. Политическата дискусия може да изхожда от това, което ам, създаваме ние тук. Защитата на почвите е от е, голямо значение също така. И искам да ви призова тази тема, този въпрос да бъде актуализиран отново и да има един последователен подход, свързан с борбата срещу измененията в климата трябва да се изясни въпроса а, с предоставянето на тези общи блага и тяхното използване. И тяхното използване. Аз ценя високо, а, че вие казахте, че сте отворен за всякакви предложения. Председателя казва, благодаря ви за въпросите. А, а, има още желаящи, които искат да вземат думата. Извинете, значи продължаваме. Теодорос Кивикакис има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за интересното изложение. Вие говорихте на широко за ефективното използване на ресурсите има един още по-важен принцип в нашето законодателство и това е замърсителят плаща. В края на 2010 година идва края на срока на действие на регламент, който предвижда субсидии за а, производство на въглища. Това означава, че ние прилагаме принципа на замърсителят е платено, вместо замърсителя да плаща. Ще подкрепяте ли продължаването на субсидиите за изкопами горива? Едите стрела. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин комисаря за неговото изказване. Стратегията Европейски съюз 2020 е изключително важна. Европа има нужда от смяна на парадигмата, има нужда от повече растеж и в тази насока стратегията е доста а, амбициозна. Не за енергийна независимост също е необходима и в тази област имаме нужда от повече гаранции, от една по-устойчива политика в областта на енергетиката и особено по отношение на възобновяемите енергоисточници. Има и дефицити Разбира се, в политиката, свързана с енергетиката. И затова искам да ви попитам, кои конкретни мерки може да предложите, и то краткосрочни мерки, за да се използват в по-голям мащаб възобновяемите източници на енергия, така че Европа да е независима от трети държави в тази област. Борислав Соник има думата. Hello. Morning. Добро утро, казва председателят. Корин Люпаш има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Имам два кратки въпроса. Директивата за почвите. А, мъртва ли е? Второ, интергрупата, която председателствам, наскоро се срещна с госпожа Диманаки, отговаряща по въпроса за рибното стопанство. Как работите с нея и как координирате ли, меж... правите ли координация между морската политика и инструментите, които са във вашия ресор, а именно стратегията за морската околна среда и крайбрежните зони. Владко Панайотов има думата. Уважаеми господин комисар, впечатлен съм изключително много от вашата амбициозна и същевременно много реалистична програма. Убеден съм, че тази ваша платформа ще изведе наистина Европа към едно зелено бъдеще. В тази зала всички не само ви подкрепяме, а има и много хора, които знаят начина и пътищата за конкретната реализация на някои от вашите проекти. Искам да се спра и на въпроса за цианидите, които постави колегата. Това е един въпрос, който е много важен, защото цианидите са един класически разтворител повече от 100 години на благородните метали, като злато, платина, палади те са класика, но те постепенно трябва да бъдат изместени от минната промишленост и Вашата борба ще бъде да покажете на индустрията, че има нови, альтернативни, по-добри, по-ефективни, по-печеливши методи, от които те само ще спечелят, ако изместят цените. Ние ще ви помогнем в това. Благодаря ви за вашата интересна презентация. Благодаря. Danke, Chairman, uh, Mr. Commissioner, thank you for pres the uh, presentation of your priorities and uh, of course probably it will be благодаря ви. Няма да бъде лесно да отговорим на всички въпроси. И имам един въпрос за въздействието върху околната среда. Повечето от проблемите възникват поради липсата на прозрачност и е, липсата на е, оценка на въздействието върху околната среда. Съвсем накратко, какво е вашето мнение? Възможно ли е да се приеме инструмента така че комисията да играе по-активна роля в оценката на екологичното въздействие. Това беше последното изказване и то ще е на госпожа Вайсгербе. Тя не иска да се изказва. Така че казах, че за мен е важно всички колеги да могат да се изкажат. Разбира се, невъзможно е да отговорите на всички въпроси устно, но може да го направите писменно. Ето защо комисарят ще се спре само на това, което е най-важно. Имаме 10 минути на разположение, не може да сте подробен, но виждате тук за какво става въпрос и колко интензивно той ам, обработи този документ. Всичко ще бъде разискано в подробности, но може би по-късно. Uh, да, това е единствения начин, понеже е, събрах пет страници въпроси, <laughs> не отговори. Но все пак бързичко ще се опитам да е, отговоря на всичко за горите, Зелената книга за защита на горите, важен документ, обаче нещо, което трябва да се има предвид, е, което аз доста бързо осъзнах, е следното. Горите имат своето общностно, общоевропейско измерение. Обаче в същото време е, съпротивата е твърде силна от страна на държавите членки. Е, които навеждат е, аргумента за субсидиарност. Можем да го игнорираме, разбира се, но когато се стигне до вземане на решение, не е възможно. Що се отнася до сътрудничеството, сътрудничеството с господин Йотингер, аз не виждам никакви проблеми. Ние сме говорили вече, разбрали сме се да е, седнем да, да поговорим заедно. Е, и това е напълно задължително, особено в, в областта на енергетиката. Когато нещата се гледат от е, национална гледна точка, структурата на енергоисточниците, е, която се определя от държавите членки, не може да бъде променена от общностните органи. И причините за това са ясни. Структурите в държавите членки са специфични, различни са, е, а и са особено чувствителни държавите членки в тази политическа област. Ние обаче работим по всички потенциални варианти. И това е, става на общоевропейско равнище. И аз, понеже знам е, какви са мотивите на, на вашия въпрос, а, а вие знаете, че аз категорично съм засягал тази тема в страната си. Та, когато се вземат решения на национално равнище за структурата на енергоисточниците, държавата членка следва, да взема предвид сериозните ангажименти, които е поела на общо европейско и на международно равнище. Не само 2020, 2050 също, и там, и, и там имаме стратегия. Днес говорим за 20-30% намаление до 2020, но до 80% към 2050. И това не може да се пренебрегва. Господин Дейвис, въпроса за веществата, нарушаващи дейността на жлезите с вътрешна секреция – е, е, е, най-важното нещо, което мога да кажа е, че комисията наскоро поде инициативата за сериозно изследване, преглед на най-новата научна информация. Към средата на 2011 година ще бъде приключена работата по този преглед. Така че ние мислим и, и по този въпрос за веществата, нарушаващи вътрешната секреция. Е, на въпрос на господин Гладко Панайотов и други за цианидите, не мога да изляза пред вас с политически ангажимент в тази област. Мога да ви обещая обаче, че ще работим по много строга оценка. Ясен преглед по този въпрос, понеже е изключително важно всички решения, които вземаме, да се основават на максимално ясни основания. По-настоящем нямам такава позиция, такива основания, но работим в тази посока. Обезлесяването в световен мащаб и дали да се приеме принципа на надлежния правно-економически анализ Тоест, дали, дали да се остави на отговорността на операторите или на забраната да се разчита. Защо забраната би била трудно приложима на общо европейско равнище? Няма нищо общо това с намеренията ни като цяло. Първо на първо смятаме, че е, проверката е, е един е, е, по-последователен подход. Тук не става въпрос за 100% е, проверка. Е, може да се стигне в противен случай до високи административни разходи за операторите. Освен това, в това положение вероятността за успешно предявяване на наказателна отговорност би била твърде ниска. Е, доказването на правонарушение в трета страна е почти невъзможно. По-нататък европейските съдилища ще трябва да правят оценка по нарушение на законодателството на трета страна, което противоречи на правната традиция на Европейския съюз. Ние смятаме, че регламентът, който залага на надлежната проверка на, от страна на операторите, ако е добре направен и правилно реализиран, ще постигне очакваните резултати. Е, и ние сме направили оценка и на единия, и на другия вариант. И сме взели това решение, защото ви казвам, една обща забрана би била почти неприложима. Е, господин Флоренс е, с основание посочи въпроса за, за изпълнението. Няма да навлизам в детайли. Ние постъпателно работим в тази посока. Два месеца съм едва е, на поста си и трябва да ви кажа, дневният ми ред е доста натоварен. Госпожа Гростет е, по въпроса за Копенхаген. Нещо, което е изключително важно, според мен трябва да се каже. Копенхаген, разбира се, бе провал. Това, това, по това две мнения няма и а, е, а, колегата а, работи по този въпрос. Наскоро приехме съобщение за следващите стъпки. А, Нещо, което бих искал да споделя с вас обаче е следното. Не подценявайте другите. Не подценявайте усилията на другите да противодействат на изменението на климат. Самия факт, че форума се състоя е, е вече показателен. В изследователската и развойната дейност американците, японците, китайците много активно работят за технологични решения на проблемите за изменението на климата. Това трябва да, да го осъзнаем. И по-нататък, госпожа Готиерес за биологичното многообразие и селското стопанство, разбира се, съм съгласен с вас. Трябва да, да, да, да държим сметка за тази връзка. Директива прочем, за е, културно-историческото наследство, за това, че не се отчита. Единственото, което мога да кажа е, чувам ви, е, приемам вашите съображения. Господин Пас, е, е ефективно опозатворяване на ресурсите. Съгласен съм с вас, че това е повод за сериозно обесърчаване у мен, когато, а именно, че винаги когато се говори за ефективност на опозатворяване на ресурсите, се стига единствено до енергоносителите. Важно е в това отношение да развиваме своята версия и да настояваме, да популяризираме това, че ефективното оползотворяване на ресурсите е въпрос далеч по-широк, надхвърля рамките на енергетиката. Биогоривата и, устойчивостта на тази политика. Да, тази е, гледна точка следва да се има предвид. Е, не, не си припомням конкретно какво ме питахте, но е, по същество тази гледна точка за устойчивостта на политиката е, е съществена. За съжаление, много от нещата вътре в рамките на една политическа област са взаимно противоречиви и пораждат вредни последици за околната среда. Така че по всеки отделен въпрос, за мен е изключително важно да се прави максимално широка, максимално изчерпателна оценка на въздействието, която отчита всички възможни, преки и косвени последици. Друго не е възможно. Останалото е емоция, а сърцето, знаете, нерядко греши. биологичните отпадъци и директивата за тях. Въпросът е какво сочат оценките на въздействието, е, които сме направили. И разбира се, аз не мога да пренебрегна е, вътрешната опозиция, е, е, а именно аргументите в посока към субсидиарността. Моята загриженост в тази връзка е, че от една страна По оценката на въздействието, макар и пред, в предварителен порядък, вече е ясно, че е, ново законодателство не е необходимо. А че от друга страна огромна е необходимостта по-добре да се прилага и евентуално до някъде да се допълни действащото законодателство. Е, просто е, директивата за отпадъците, със съответна иерархия на отпадъците, не се прилага в пълна степен. Незаконното загробване при строго прилагане на директивата, е, съответно и транспониране, пак и, и, и този въпрос би бил решен. И трябва да, да внимаваме, когато просто така с лека ръка настояваме е, за въвеждането на ново законодателство. Онова, към което по-скоро трябва да се стремим, е постигането на максимален резултат за околната среда, с, с наличните инструменти. А мисля, някои държави членки е, биха подкрепили идеята, е, доколкото се надяват е, срещу тази подкрепа да получат преходни периоди. Е, виждам, че изчерпахме две и половина страници от пете. Не можем е, да изчерпим всичко. Е, предлагам да, да спрем до тук. А останалите отговори, надявам се, ще чуем при друг повод. Благодаря ви за това, че се озовахте на нашата покана. Вратите са отворени, много работа ни предстои и а, е, ние всички очакваме бъдещите контакти с вас. Следващото заседание на комисията ще бъде на 26 април. Закривам заседанието. Благодаря.